Colleagues, I think it's time. Уважаеми колеги, мисля, че можем да започнем. Ние изчакваме някои колеги. Нека първо да извършим някои задължителни официални неща. Първо, трябва да одобрим дневния ред. Искам да съобщя, че точка 24 ще се разглежда преди точка 20 като първа петиция в частта граждани на Обединеното кралство, живеещи в други държави членки. Точка 22 ще се разглежда този следобед и мисля си, че с тези промени, ако не възразявате, можем да одобрим дневния ред. Благодаря ви. Имам някои съобщения за вас. Преди всичко, с удоволствие приветствам нов, нова колега, в секретарията ни госпожа Фани Арден, която има голям опит на работа в други комисии, например Комисията по околна среда и както знаете, това ще бъде много полезно за нас и своевременно, защото получаваме много петиции, свързани с околната среда. Така че много добре ще засилите нашия екип. Моля, станете, за да се запознаят да ви видят колегите. Благодаря ви. Добре дошла. И аз мисля, че всички ще бъдат много мили с вас. Също така искам да ви съобщя, че този следобед няма да има превод на и от датски, просто защото не стигат преводачи. Няма достатъчно датски преводачи този следобед, защото в момента успешно Поредно има важна среща на високо ниво под председателството на нашия председател господин Таяни, посъветена на миграцията, много своевременно преди заседанието на съвета. Така че се надявам, че онези, които ще имат нужда от превод на датски, ще могат да слушат шведската кабина, тъй като шведския и датския са много сходни. Нямаме точка разни днес в дневния ред, но имаме много интересни въпроси. Първото, което ще направим е, че ще изслушаме представяне на изследването въздействие на Брексит във връзка с правото на подавна петиция и правомощията, отговорностите и дейностите на Комисията по петициите и следното е извършвам професор Елинар Спавента. Ще ви дам думата след малко. Искам само да ви припомня, че в нашата комисия през последната година получихме около 140 петиции, отнасящи се до референдума в е, Обединеното кралство, което се проведе преди една година, на 23 юни миналата година. И те се отнасят до последиците на преговорите, които започнаха тази седмица между Европейския съюз и Обединеното кралство. Имаме най-различна тематика в тези петиции, но огромно мнозинство от тях се отнася до правата на гражданите. Днес ще можем да изслушаме самите петиционери, и ще проведем обсъждане в нашата комисия. Ние своевременно също така провеждаме този форум за гражданите и предвид също така времето няма да можем да предоставим категорични отговори на петиционерите днес. Имаме сред нас представители на Европейската комисия, постоянното представителство на Обединеното кралство. Те ще изслушат всички петиционери и ще следят дебата. Всички те обещаха да предадат посланията на своите съответни екипи за преговори. Първо ще изслушаме експертите, след това ще изслушаме видеопослания на Мишел Барния, главен преговарящ от страна на Европейския съюз. След това ще изслушаме нашата колега, госпожа Данута Хюбнер, която е член на ръководния комитет на Европейския парламент по Брекзит. След това ще преминем към петициите, ще слушаме петиционерите, ще изслушаме какви са проблемите, с които те се сблъскват и също така след обед ще изслушвам петиционери. Но преди всичко, нека да започнем с изследване, възложено от нашата парламентарна комисия. Това е много полезен документ. Много препоръчвам на всички вас този документ. Екземпляри се намират и тук в залата. И така, първо давам думата на нашия експерт, професор Елина Спавента. Много благодаря. Благодаря за това, че днес ме поканихте и че ме поканихте да подготвя това изследване. Когато бях помолена да подготвя това изследване, ние отговаряхме на петициите, получени от комисията по петициите във връзка с Брекзита. И за това нашето изследване се съсредоточа върху изборното право, правото на гражданите, включително и право да участват в инициативата на граждани, но основно се занимаваме с различни права на гражданите и това основно е темата на петициите, които ми бяха изпратени, когато започнах изследването. В това изследване разглед... разглежда както ситуацията на гражданите на 27-те държави членки в Обединеното кралство и гражданите на Обединеното кралство, живещи в 27-те държави членки на Европейския съюз и разглеждаха рисковете, които биха могли да бъдат отчетени от европейските институции при преговорите. Предлагам някои сфери, на които трябва да се обърне внимание, тъй като според мен там гражданите ще бъдат особено уязвими. Що се отнася до правото да участваш в изборите. Имаше петиции с жалби за факта, че гражданите на Европейския че гражданите на Обединеното кралство, живещи в Европейския съюз, няма да имат възможност да гласуват и някои петиционери, които като цяло подаваха жалба, отбелязваха като цяло, че процесът е проблематичен, трябва да се подчертае, че европейското гражданство е допълнително към националното и държавите членки са онези, които имат правомощия в сферата на избирателното право. Така че европейските институции не могат да имат правомощия в тази сфера. В бъдеще гражданите на Обединеното кралство, където да се намират, няма да могат да гласуват за Европейския парламент, а гражданите на Европейския съюз в Обединеното кралство ще запазят това право, но то ще бъде прехвърлено от правото, дадено от европейското право към правото на държавата на тяхната националност. Тоест, гражданите на Европейския съюз, живеещи в Обединеното кралство, ще могат да гласуват при изборите в Европейския парламент, само ако имат това право, дадено им от техни държави членки. Гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз на 27-те или може би 26-те държави членки, в зависимост от това как ще бъде уреден въпрос с Ирландия, те изгубват правото си да гласуват за местните избори и Европейския съюз, освен ако те не получат това право от държавата членка, в която пребивават. Също така искам да кажа, че гражданите на Обединеното кралство в момента могат в Ирландия да гласуват както в местни избори, така и при изборите с Европейския парламент. Правото за подаване петиция, обръщане към Европейския омбудсман и участие в е, Европейската инициатива за гражданите ще зависи от е, правата на гражданите на Обединеното кралство. Гражданите на Обединеното кралство, живеещи в е, Европейския съюз, ще запазят своето право да се обръщат към Европейския омбудсман или да подават петицията, и като това право е дадено на всички пребиваващи в Европейския съюз, но няма да могат да участват в Европейската институция на граждани, тъй като това право е запазено само за гражданите на Европейския съюз. Европейските граждани в Обединеното кралство ще запазят всички свои права, въпреки че действеността на тези права може значително да намале и остава голямо съмнение дали английски ще бъде запазен като официален език, език на договора след Брекзит защото, що се отнася до Европейската инициатива на гражданите, повечето инициативи се подготвят на английски язик по разбираеми причини, тъй като е необходимо участие на няколко държави членки, така че има риск свързан с, с резултатността и действеността на Европейската инициатива на гражданите и възможността да се пише до европейските институции на английски. Както аз вече казах, Част от това изследване се отнася до правата на гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз и гражданите на Европейския съюз в Обединеното кралство. Стремя се да не правя предложение за това какво трябва да се направи, защото това зависи от преговарящите страни, но искам да определя и да направя по-ясни рисковете. Европейската комисия публикува програмата си за преговори, отнасящи се до европейските граждани. Това е една много изчерпателна програма. Аз съм съгласна с нея, тъй като се търси в максимална степен да се защитят правата на всички граждани-мигранти, въпреки че не знам дали Обединеното кралство ще оповести в понеделник своята позиция по въпроса. Когато си мислим какво ще се случи след като Брекзит е факт, трябва да си спомним, че има различни видове прибиваване. Има краткосрочно прибиваване, не се занимавам с него в моето изследване. Това е престой до 3 месеца и това е безусловно. Какво ще случи с това, зависи до голяма степен, е, зависи от това дали ще имаме споразумение за безвизови пътувания между Европейския съюз и Обединеното кралство. Най-важното в контекста на Брексит е, че ще имаме най-уязвима категория граждани, които имат средносрочно пребиваване, разрешително за пребиваване от 3 месеца до 5 години това е условно разрешение и след 5 години законно пребиваване в друга държава членка гражданинът става постоянно пребиваващ. Това означава, че този гражданин почти се приравнява в правата към гражданите на съответната държава и не трябва да отговаря на определени условия повече. Ще започна с сега действащите права, след това ще се спра на рисковете и препоръките за провежданата политика. Разбира се, всеки гражданин има право да се движи, да се установява и да изисква равнопоставеност, така че не може да има дискриминация възоснова на националността и това беше практически във всички сфери. Има много широко право за обединяване на семейството, което става все по-щедро а, това особено въжи за Обединеното където правото на обединяване на семействата е много по-ограничено, отколкото в Европейския съюз, където това право все повече се разширява. Също така има право за връщане на в държавата членка на происхода, включително и с семейството. Това ще продължава да бъде важно, защото има опасност, че гражданите на Обединеното кралство, които са преместили в Европейския съюз и искат да се върнат в Обединеното кралство, могат да не бъдат обхванати от националното право на Обединеното кралство. Европейските граждани имат сериозна защита срещу експулсиране, въпреки че видяхме, че това не работи чак толкова добре на практика. И в много случаи, много ограничени по-скоро случаи, и няма да спирам подробно върху това, гражданството на Съюза може да се използва срещу държавата членка на националността, но това са изключителни случаи. И така, как стоят нещата в европейското право? Това е една доста упростена картина като цяло, за да може един гражданин да пребивава в държава членка различна от тази на неговата националност, този гражданин трябва да отговаря на определени условия. Той трябва да бъде или економически активен, или економически независим. Економически активен означава, че този човек работи или е самонето лице. Един работник по Европейското право се определя по много широк начин. Това е всяко лице, което извършва реална дейност, бидейки подчинен към друго лице. Това включва и лицата, работещи на непълен работен ден, дори и работещи 2, и, 2 или 3 часа в седмицата. Съдът смята, че това е достатъчно, за да могат тези лица да бъдат защитени от Европейския съюз. Ще се спра на това по-късно, но онези, които са в нетипични работни условия и лицата, на непълен работен ден, те са изложени на особен риск от Брекзит, защото ние знаем, че дори сега държавите членки обикновено не признават подобни решения на Съда на Европейския съюз. Има минимални изисквания в европейското право за тях и за самонаетите лица няма минимален прак на инвестиция. Тоест, това означава, че един водопроводче, който отива във Франция или в Обединеното кралство, няма нужда да доказва, че той има минимален оборот от економическата си дейност. Онези граждани, които са економически активни, практически имат пълни права на равнопоставеност, включително и що се отнася до достъпа до социално-осигурителни социални услуги. Това въжи и за лицата на пълен работен ден, дори и да не работят на пълен работен ден, дори да работят много малко време в седмица. Това, например, въжи за майките също така трябва да разгледаме такива лица като пенсионери, студенти и други лица, които не са економически активни. Онези, тези хора, за да пребивават в държавите членки, трябва да разполагат за достатъчно средство е, средства и медицинско осигуряване. Това включва студентите и особено важно за британските граждани в чужбина пенсионери. И що се отнася до координацията на социално-осигурителните системи, пенсионерите нямат нужда от социално осигуряване, тъй като те вече се осигуряват от е, пенсионно-осигурителните системи на своите държави. Това улеснява пенсионерите. На този етап искам да подчертая, че много граждани на Европейския съюз просто не знаят за факта, че правото на пребиваване, законно пребиваване, означава, че те трябва да имат всеобхватна здравна осигуровка. И това е просто защото много граждани на Европейския съюз не се месят друга държава членка, за да търсят различни помощи. И е, държавите членки не извършват е, обичайни проверки и това ще повлияе сериозно правата на граждани след Брекзит и тук трябва да сме особено внимателни. Сега ще се спра преди всичко и накратко върху ситуацията на гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз. След това ще се спра на ситуацията на гражданите на Европейския съюз в Обединеното кралство. Така ще направя не защото пренебрегвам или недооценявам предизвикателствата пред гражданите на Европейския съюз в Обединеното кралство, но просто защото това ще е въпрос, който се урежда от националното право на Обединеното кралство. И така, в проучването първо трябва да кажа, че няма никакъв прецедент, няма съдебна практика за този въпрос, няма никаква рамка, която да ни насочва. И когато мислим за граждани на Обединеното кралство, които са се придвижвали добросъвестно и са упражнявали европейските си права. И изведнъж, или по-скоро с течение на времето, е, те няма да могат да се ползват от тези права. Та, когато мислим за тези британски граждани, трябва да мислим две посоки. Единия начин е да мислим за тях като за бивши граждани на Европейския съюз, така че бившото гражданство на Европейския съюз има отношение за оценка на правата им. А другата възможност, която редица предлагат, е от днес за утре тези лица да станат граждани на трета държава и по този начин дори да се окажат в позиция, която е по-неблагоприятна от граждани на някои трети страни. Аз лично смятам, че трябва да се разглеждат тези лица като бивши граждани на Европейския съюз. По-късно ще навляза в подробности, но така или иначе в британското право гражданите на Обединеното кралство трябва да запазят права, повечето от правата си по директива 2004-38. Ще обясня защо това е важно. В самото проучване има поместени таблици, представящи различните ситуации в зависимост от това как решим да категоризираме гражданите. Що се отнася до британските граждани? Те ще имат специален статут и същевременно ще запазят всичките си права да живеят, да работят или да са самонаете лица. Няма да им се налагат минимални изисквания но е, ще продължим да имаме предизвикателство е, по отношение на студенти и пенсионери. Защото правото на пенсионерите да живеят в друга държава членка се предоставя чрез координиране на социално-осигурителните системи. И ако няма такова координиране, съответният пенсионер няма да се покрива от системата на, за здравеопазване на Обединеното кралство. При студентите също има проблем. Аз лично съм университетски преподавател и трябва да ви кажа, че много студенти дори не си дават сметка, че им е нужно да имат добра здравна застраховка и е, не знаят, че е нужно компенсиране в е, това. За незавършилите студенти това не е толкова голям проблем, но за докторантите това може да е проблем, защото те много често имат семейство и много често са се установили за постоянно в държавата, в която извършват научна дейност. Британските граждани е, трябва да могат да запазят правото си на равно третиране и също така с картата за пребиваване, която предоставяме на членове на семейство на граждани на трета страна, е, тя ще може да се предоставя и на членовете на семейството на тези бивши британски граждани и членовете на семейството им ще имат право на постоянно пребиваване. За мен тези граждани ще са бивши европейски граждани. Но ако съда вземе друго решение и класифицира като граждани на трета страна от днес за утре, чрез което те ще изгубят статута си изцяло, тогава ситуацията няма да е никак приятна защото тези британски граждани ще са предмет на друг, различни е, иммиграционни права във всички държави членки. Въпросът с е, Ирландия е по-различен, ще се спра на него по-късно. Ще се поставят въпросите за визи, за минимални изисквания. Неквалифицирани работници ще са изложени на особен риск тези, които работят с договори за нулеви часове, ще са изложени също на по-висок риск. В някои държави членки само, самостоятелно наетите лица може да не получат виза изобщо, освен ако не са богати. И правото на препиваване ще зависи изцяло от националното законодателство. Да не забравяме, е, че това са лица, които са се преместили, когато са били граждани на Европейския съюз. Те няма да се мест... Те, това не са лица, преместили се след Брексит. Затова и аз съм на мнение, че трябва да бъдат закрилени бившите европейски граждани. Но така или иначе, тези лица при такава ситуация ще са предмет на визови изисквания. и постепенно те ще са предмет на текущия режим, уреждащ правата на граждани на трети страни, който е много по-неблагоприятен в сравнение с режима за европейски граждани. Това е очевидно. Каквото и да се случи, мисля, че за всички граждани има особен риск. Всъщност, препоръките за политики се отнасят до всички граждани на, Европе... на Обединеното кралство. Първо, от гледна точка на гражданството, нещо, което и комисията е казала много ясно, говорим за миграция преди датата на оттегляне на Обединеното кралство или подписването, влизането в сила на споразумението за това, която дата е първа. Обединеното кралство има, иска да има ограничение, това е по силата на член 50, но, обедин, но Европейския съюз не е съгласен с това твърдение. И институциите наистина трябва ясно да дефинират какво се има предвид под работник. Аз съм е, правила редица проучвания и е, в е, резултат от тях установихме, че много държави членки не следват настоящите насоки за статут на работник. Насоки формулирани от Съда на Европейския съюз. Много държави членки не дават статут на работник, на работещо лице, на хора работещи с, на частично работно време и този въпрос ще добие ключово значение предвид Брексит, защото ако не дефинираме ясно работещите, самостоятелно наетите лица, работещите на частично работно време или чрез договор за нулеви часове, тези хора ще загубят правата си изцяло. Не бива да забравяме, че ако някое лице се е преместило в друга държава членка, и е, не можем да го опишем като работещ по време на Брексит, то това лице няма да има никакви права в Европейския съюз. Така че всичко това е много важно в европейското право един начин е, да, има начин да се запази статута на работещ, дори и лицето да загуби работата си. Но проблема е, е че трябва да е, се регистрира е, лицето в бюрата по труда. Много граждани са наясно с това, но не всички може да се окаже, че работата ви ще свърши през юни месец, след което искате да си починете няколко месеца и, да, и през септември да започнете да си търсите работа и нямате намерение да е, поискате обещетения за безработица, въпреки че имате право на тях. И много е важно това, че лицето не се е регистрирало в бюрото по труда, да не се отрази отрицателно върху статута му на работещ. И всъщност по този начин ще се санкционират щастливите граждани, които разполагат с достатъчно средства, че да не им е необходимо да искат обещетение за безработица. В допълнение трябва да се вземат предвид разпределението на отговорностите или е, поемането на отговорност. Ако вие полагате грижа за възрастно лице или за малолетно лице, то тогава вашия статут на работещ също може да бъде прекъснат. Защото ако отнемем правата на а, лица, полагащи грижи за други лица, а, това ще е много лошо и особено жени ще засегна. Също така не мисля, че трябва да има оценка с задна дата. А, на здравния статут на, на лицето от гледна точка на здравното му осигуряване. Ние сме един съюз и сме създали очаквания у гражданите, че това не е необходимо. Така че трябва внимателно да подходим, за да не санкционираме хората, които са действали добросъвестно и не са познавали всички изисквания. Друго нещо, което комисията е уточнила, е, че тя възнамерява да закриля членовете семейство, на семейството на а, бивши граждани на Европейския съюз. Това не бива да се забравя. Ако сте с а, съпруг или съпруга от а, трета страна, и сте економически активен, запазвате право, трябва да може да запазите правото си на пребиваване. И децата също се намесват тук. В висш интерес на детето е да се е, вземат предвид всички права на детето в това споразумение, включително правото на образование. Това се превръща в огромен проблем. Виждаме го вече в Обединеното кралство с броя заявления за постоянно пребиваване и изискванията към гражданите по отношение на доказване на статута им. Разбира се, архивите за заетост. Аз лично моите си пазя всички документи, свързани с работите, на които съм работила и лесно мога да ги докажа. Но не всички граждани го правят, така че те трябва да бъдат информирани и да има едно и също третиране във всички държави членки. Тук не бива да се оставя свобода на действие на държавите членки, защото знам, че някои от тях може да са по-ефикасни, други не толкова ефикасни в процеса. Но каквото и да решим по отношение на изискваните документи, трябва да можем да предоставим възможност на гражданите да докажат статута си по всякакви начини и това трябва да е нормата в европейското право. Какво се случва сега с европейските граждани в Обединеното кралство? Тук подчертавам е, ситуация, ако няма съгласие по въпроса. Надявам се да не изпаднем в такава ситуация. Сега Обединеното кралство се намира в трудна ситуация. Казвам го като университетски преподавател. В много британски университети работят европейски граждани. Аз съм един пример и е, Обединеното кралство може да реши да ни даде автоматично разрешително за работа. Това може да е добра стратегия или не. Проблемът е, че би била много успешна за хора като мен, които имат постоянен, постоянен трудов договор но, но ще е много по-сложно за хора, работещи на временна работа или работещи само от време на време кои, работещи на работно, на, не, частично работно време, а, с договор за нулеви часове и други видове граждански договори. Помислете си за индустрията за доставки на храни и напитки, където такива договори са често срещани. Има и проблем с сроковете също така, защото по настоящен британските власти признават само статута на работещ е, едва след 3 месеца на заетост. Така че хората с е, атипична заетост или с договор за нулеви часове се оказват в много неблагоприятна позиция. За самонаетите лица имаме изискване за минимални инвестиции, което е много високо. 50 000 британски лири е прага. Така че ако го приложим за на европейските граждани, полския водопроводчик вероятно няма да може да остане в Обединеното кралство. По отношение на економическите неактивните лица, те винаги са силно уязвими. Има изискване за минимални дохове, доходи. И не бива да забравяме, че в Обединеното кралство има доста високи такси за кандидатстване за визи, което само по себе си е пречка пред упражняване на правата след Брексит. Положението на членовете на семействата на такива хора също ще е много тежко, защото по-настоящем има минимално изискване за приходи, кое, което е много високо. По-високо е, е от е, една нормална заплата 18 000 е, британски лири е, е по-настоящем изискването, така че може да се окаже така, че членове на семейството на хора, работещи в Обединеното кралство, да изгубят правото си да пребивават там. Е, какви са решенията? Не мога аз да направя препоръки или европейските институции не могат да отправят препоръки към британското законодателство в тази сфера, но когато се водят преговорите, трябва да се обърна внимание на всичко това. Не трябва да се прилагат изисквания за минимален доход или минимални часове на заетост. По-настоящем Обединеното кралство прилага презумпции, които са оборими, но гражданите обикновено не, не познават процедурата, получават едно писмо, в което пише, че правата им са прекратени, но е много ясно да се каже, че не бива да се налагат изисквания за минимални доходи или е, часове заетост за статут след Брексит, както и за минимални инвестиции позиции за самостоятелно наетите лица. В а, заявленията за постоянно пребиваване, какви са изискванията в момента в Обединеното кралство? Много са. Много документация се изисква, решенията се взимат и малко произволно в момента, но много е важно в периода след Брексит хората, живеещи в Обединеното кралство, да бъдат предмет на един по-улекотен режим по отношение на доказването на и представянето на документи, защото за 3 милиона души не е лесно да се направи това. Както казах, Економически неактивните лица не трябва да се санкционират за това, че в миналото не са имали цялостна здравна застраховка. И един въпрос, отнасящ се до Националната здравноосигурителна е, каса в Обединеното кралство, стои отворен. Той бе поставен и от ресорния комисар. Но според мен едно решение а, економически неактивните лица да могат да заплащат за е, здравната си застраховка в е, националната каса, а да не трябва да прибягват до частни застрахователни каси. И трябва бързо да приключа. За това ще спра съвсем накратко върху постоянното пребиваване. То се потвърждава след 5 години законно пребиваване. Проблемът тук е, че Съдът на Европейския съюз уточни, че законосъобразното пребиваване трябва да отговаря на условията на директивата 38 от 2004 година. Това означава, че гражданите по-специално трябва да докажат, че има достатъчно средства, нещо, което може да бъде сложно за по-уязвимите групи. И Има проблем с продължаването на прибиваването. Трябва лицето да прибивава минимум 6 месеца всяка година в съответната държава на прибиваването. И също така има проблем с доказателствата за това. Смятам, че най-важният риск тук е, че гражданите на Съюза, които се преместват добросъвестно, много често не знаят за условията и за това какви доказателства трябва да представят. Например, това, че лицето може да не се регистрира в службата по безработица, бюрото за безработни, може да означава, че на него ще му бъде отказано пребиваване. И препоръките за политиката са следните, че едва с времето а, че само времето не може да бъде единственото условие за пребиваване в Обединеното кралство. Мисля, че определени рискове могат да бъдат отстранени. Например, липсата на регистрация в бюрото по безработни. И трябва да има кумулативен подход към периодите на заето, защото, например, ако човек не работи, защото отива на почивка или за да се грижи, например, за дете, трябва да се натрупва срока на пребиваване, но полагането на грижи, например, за деца или за възрастни роднини не трябва да представлява проблем, защото това ще означава основна дискриминация срещу жените. Мисля си, че мога да спра до тук, защото всичко останало ще бъде какво ще, ще бъде, ако няма споразумение за отеглен, ако не е постигнато споразумение – и ако вие искате да се познаете с тази хипотеза, моля да се обърнете към самото изследване. Много ви благодаря, каза председателката. Благодаря ви. Професор Спавента, благодаря ви за това, че сте сред нас днес. Надявам се, че ще можете да останете, да отговорите на въпросите на колегите. Ви вече изоставаме, а имаме много петиционери, които чакат да се изкажат. И също така колегата ми, госпожа Хилбнер, но преди всичко искам да ви представя Мишел Барние, главен преговарящ от страна на Европейския съюз. Той не присъства тук, но той ни изпрати видеопослание, с което се обръща най-вече към петиционерите. Нека да изслушаме. Посланието ще бъде на английски, превод не се осигурява. it is my pleasure to talk to you today, even though I cannot be with you.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 Данута Хюбнен, която е председател на Комисията по конституционни въпроси, водеща комисия по въпросите на Брекзит. Разбира се, госпожа Хюбнер внимателно следи целия процес в Европейския парламент и е член на ръководния комитет по Брексит в Европейския парламент. Благодаря, Сесилия. Благодаря ви за това, че ми позволихте да прекарам 5 минути с вас и да се запозная с прекрасния доклад, изготвен от професор Спавента. Смятам, че това е прекрасно допълнение към другите доклади, които сме изготвили в парламента във връзка с Брексит и някои елементи на правата на гражданите. От името на многото колеги в Европейския парламент искам да кажа, че много високо ценим работата на комисията по петициите в контекста на Брекзит, за да може гражданите по-добре да разберат потенциалните предизвикателства и въздействието на Брекзита върху 7 милиона души. И тук не трябва да говорим само за правата, защото става дума и за економиката – и за качеството на живота, неща, които може да не са пряко свързани с правата на гражданите на Европейския съюз. Искам да ви уверя, че защитата на правата на гражданите се разглежда от всички институции на Европейския съюз и от Европейския парламент като важна част от правопорядъка и важен конституционален принцип. И много сериозно ще се отнасяме към преговорите както и всички, които ще преговарят от името на Европейския съюз, едва ли ще се изненадате, ако чуете от мен, че правата на гражданите на Европейския съюз са върховен приоритет в контекста на преговорите и никой не е оспорвал този приоритетен статус и има консенсус в цели Европейски парламент. Имаме консенсус и на всички европейски институции по това, както каза и Мишел Берния, 27-те държави членки също смятат, че това трябва да бъде тема номер едно при преговорите правата на гражданите. И много се зарадвах, че във вашия доклад подчертахте много проблеми, свързани с последиците от е, Брекзит, но възоснова на конкретни примери, нещо, което е много важно за нас като източник на информация. В Европейския парламент, е, в всички комисии в момента ние събираме информация, искаме да изслушаме всички, които добре разбират ситуацията и ще ни позволят да спечелим предстоящите избори. Също така и слушахме експерти по европейското право и те посочиха, че защитата на придобитите права е нещо много ограничено в международното право и няма прецедент, когато толкова много хора ще зависят от това, че техния статус от една определена дата нататък рязко може да се промени. Това е важно и от човешка гледна точка, но също така и от правна гледна точка. Много често чуваме от Сесилия за петициите, които се разглеждат от Комисията по петициите. Ние виждам, че хората са много загрижени и за нас това е важен сигнал. Искам да ви уверя, че ще се борим за това постиженията на Съюза в областта на правата на гражданите да бъдат защитени, защото това е важна ценност за нас. За нас. Също така, както бе представено в доклада, виждаме, че това е един много сложен, много аспектен проблем в сегашната ситуация, затова вашия доклад е много важен за нас. От политическа гледна точка ние сме изпълнени с решимост да гарантираме максимална непрекъснатост и правна сигурност на всички граждани. За това и в документа за позицията ние посочваме, че този въпрос е най-важният за Европейския парламент. Надяваме се, че ще избегнем всички възможни прекъсвания и сривове в резултат от Брекзит, но разбира се, несъмнено е, че при преговорите ще бъдем изпълнени с решимост. За това нашия диалог не трябва да спре днес или утре, докато тъкат преговорите е важно да получаваме от вас информация. Има различни стратегии и вече приключвам. И, и слушахме експерти, и слушахме хора, които са засегнати и имаме стратегия за защита на правата, дори и статуса на европейското гражданство не е запазен, така или иначе правата ще бъдат необвързани с гражданството. Има и друг вариант който е отразен в резолюция на Европейския парламент, това е възможността да се запази гражданство от Европейския съюз чрез асоциирано гражданство. Това е много сложен вариант, защото ще изисква промяна в договора. Но това също е един вариант, който се разглежда, тъй като има несигурност, що се отнася до резултата на преговорите. И накрая още нещо – вашето изследване и вашият опит, вашият принос под формата на петиция е нещо, което е много важно за преговорите. Но също смятаме, че сега, като ви слушаме, ние като законодатели в Европейския парламент много научаваме от вас. И ние виждаме как се развива понятието европейско гражданство и защита на гражданите в Европейския съюз – така че трябва да засилим тези понятия, тези идеи, трябва да говорим за бъдещи реформи и можем да използваме този опит, който получаваме от вас за целите на размисъла, как да подобрим гражданството, понятието, идеята за гражданство в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, Данута. И отново това отразява факта, че проблемът с Брекзит е нещо, което засяга целият парламент, всички парламентарни комисии. Разбира се, Комисията по конституционни въпроси е основата, стожера. Тук, разбира се, ще бъде изключително важно също така да има демократичен контрол върху целият процес, така че благодаря ви, Данута. Има колеги, които поискаха думата, но в момента бих искала да дам думата на петиционерите, за да разширим малко повече дебата по-късно. И така, първата тема е въздействието на референдума върху гражданството на Европейския съюз и гражданите на Европейския съюз, пребиваващи в Обединеното кралство. Първата петиция 0993 е от Корин Байран Данусър – по запазване на правото на гражданите Европейския съюз, прибиваващи в Обединеното кралство. Тя не присъства, но петиционерът е много загрижен от това, че хората, които действат добросъвестно, за което говореше преди също и професор Оспавента, са силно засегнати от резултата на референдума и тя посочва, че тези права трябва да бъдат гарантирани, а не отнети с задна дата. Всички петиции, които разглеждаме днес, ще бъдат отворени по съвсем ясни причини. Така че ще се вземем с тази петиция. След това 14-19 от Димитрос Пайкополос по същия проблем. Петиционерът не присъства. Той също така е загрижен от същия проблем. Той има статус на квалифициран преподавател и социално-осигурителни права и Обединеното кралство не може да отнеме от него правата на гражданство, които вече са му дадени, защото това ще бъде произволно лишаване от права, които той ползва като граждан на Европейския съюз. След това петиция 470 от Игнацио Ромеро Ромеро. Имаме над 6000 подписа под тази петиция за гарантиране на правата на всички граждани на Европейския съюз, Обединеното кралство и всички граждани на Обединеното кралство в Европейския съюз. Давам 3-4 минути на господин Игнацио Ромеро Ромеро и Билал Шабир – петиционери по тази петиция. Заповядайте. Благодаря ви. Преди всичко, благодаря ви, че ни позволявате тук да представим нашата петиция. Тя първоначално беше подета като инициатива в друга платформа и събрахме 6000 подписа. Ние обединихме групи на испанци, живеещи в Обединеното кралство и граждани на Обединеното кралство в Испания, които остават в Испания, пребивават в Испания, но съдържанието на нашата петиция се отнася до всички граждани на Европейския съюз, пребиваващи в Обединеното кралство и гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз. Накратко ще опиша как виждаме ситуацията сега. Както знаете, както беше споменато, след гласуването за Брекзит преди около една година, много граждани на Европейския съюз, мигранти, са били подложени на несигурност и липса на гаранции, свързани с нашата ситуация на лица, пребиваващи в Обединеното кралство. Въпреки, че в Обединеното кралство не се изискват е, не се изисква е, пребиваване за разрешение за постоянно пребиваване. Извинете, много граждани Европейски съюз решиха да подадат е, молба за такова, обаче много голям процент от такива молби се отхвърлят. Нямаме гаранции също така, че този статус ще бъде признат от Обединеното кралство, след като Брексит стане факт. Освен това, голяма част от нашата общност много трудно може да отговори на изискванията за всеобхватна здравна осигуровка, необходима за постоянно пребиваване. Тези хора, например, са студенти, майки, които гледат децата си, хора с увреждане, пенсионери. И това е изискване за всеобхватна здравна осигуровка за економически неактивни граждани на Европейския съюз също така означава, че те могат да ползват услугите на Националната здравна служба. Т.е. като резултат може да видим две групи. Онези, които законно пребивават, т.е. онези, които имат съответната здравна осигуровка и работят, и нези, които не могат да отговорят на това изискване. Много е важно при преговорите да се защитят правата на втората група. Онези, които наскоро са се установили в Обединеното кралство, също така са изложени на особен риск техните права да не бъдат защитени – Ние приветстваме това, че Европейският съюз се настоява да бъдат защитени правата на всички европейски граждани, прибиващи в Обединеното кралство. Също така, мигрантите са подали молби за натурализация, за да защитят своите прави, но също така има държави членки на Европейския съюз, които не признават двойно гражданство. Така че тези граждани също така са изложени риска. Например, има държави като Испания, в които натурализираните граждани могат да бъдат помолени и то задължително да се откажат от предишното си гражданство. И Описах вече тази ситуация. Като резултат имаме следните неща, които трябва да бъдат обмислени. Искаме да има официални гаранции, предоставени на всички, подчертавам на всички граждани, засегнати от Брекзит. И това не само трябва да бъде приоритет, но да се избегне термина законно пребиваване, нещо, което дели хората на две категории, да се премахне изискване за задължителна всеобща или всеобхватна здравна осигуровка и да се разреши двойно гражданство. Необходимо е да всички граждани да запазят основните си права, включително и пенсионно-осигурителните и здравно-осигурителните права и правото на здравно обслужване бихме искали Европейския съюз да насърчи държавите членки да признаят двойно граждан, гражданство за унези граждани, които са засегнати от Брекзит, като изключение. И приоритетът какъвто са правата на гражданите означава, че тази сфера трябва да бъде обособена от другите сфери, които подлежат на преговори. Например, търговията или економиката. Така че да няма възможност да не се постигне никакво споразумение по гражд... правата на гражданите. Така че гражданите трябва да бъдат първи и най-важни. Благодаря ви. Thank you very much. And on this... Благодаря. И с това Извинявам се, казва председателката. Забравях, че имаме още един вносител, господин Билал Шабик. Заповядайте, за да допълните казаното от колегата ви. Здравейте, тук съм от името на една група в Обединеното кралство, сформирана през август 2016 година и представляваща около 12 000 е, души. Е, тя, това е информационна група, която ги информира относно правата на, е, на граждани на Обединеното кралство живеещи в Европа. Притеснително е, че една година след Брексит, след гласуването за Брексит, европейски граждани, живеещи в Обединеното кралство, още нямат достатъчно информация. Има две групи, за които трябва да говорим а, граждани на Европейския съюз, които живеят в Обединеното кралство, но нямат разрешително за пребиваване. Те са самодостатъчни от гледна точка на доходи, но нямат всеобхватна здравна застраховка. И втората категория са членове на семейството на такива лица. В Обединеното кралство се е са приети е, законодателни актове, транспониращи директивата на Европейския съюз. Но е, в последно време процеса за заявление за разрешително за пребиваване е изключително бюрократичен. Трябва да се попълни документация от 85 страници и ако бъде оставено непопълнено едно каре в това досие, цялото досие ще бъде отхвърлено като невалидно и се начислява такса от 25 лири. На следващо място се разглеждат условията на заявителите, като например това дали имат още връзки с държавата си на происход. Освен това, през 2013 година са въведени високи такси 65 лири на човек. Е, заявителите също трябва да представят оригинал на всеки документ, който представят, особено що се отнася до документи, отнасящи се до назад, периоди назад в миналото преди години, за сравнение, ще кажа, че нямаше никаква такса за кандидатстване и досието, което се попълва, беше само 35 страници. Поради настоящите административни мерки се намалява броя заявители, което е диспропорционална пречка пред свободата на движение. Смятаме, че могат да се направят много промени, за да подобрят настоящата система. В Ирландия, например, Формулярите за попълване са 4 страници и половина, безплатни са и не е необходимо да се представят никакви допълнителни документи, така че гражданите на Европейския съюз могат да получат карта за самоличност за целия период на пребиваване и не виждам причина, поради която Обединеното кралство да не възприеме същия подход. Освен това, през юни 2011 година Обединеното кралство постави изискване за притежаване на всеобхватно адекватна пълна здравна застраховка за разрешително за пребиваване. Само, че достъпът до националната здравна осигурителна система е изключително труден. Във връзка с това в момента тече процедура по нарушение от Европейската комисия към Обединеното кралство. Проблема е следния. Лице, което се налага да има обща цялостна здравна застраховка, е в уязвимо положение, но то няма лесен достъп до здравно-осигурителната система система. Това включва лица, които живеят от десетилетия в Обединеното кралство, които не работят, а разчитат на доходите на партньора си, които полагат грижи за близки, например, или са лица с увреждания. Дори тук се нарушават правата им по договора. Всички тези права няма да имат право на пребиваване и ще се окажат в уязвима ситуация. Харчат се хиляди лири за заявления за разрешително за пребиваване. И хората, които представлявам аз, е, са хора, за които Обединеното кралство е, е дом. Ето защо е изключително важно този въпрос да е приоритетен и да се дадат някакви гаранции на тази категория хора. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря. Нека сега бъдем отворени да се опитаме да подхванем дебата. Има много голям брой петиции днес, така че ще помоля да бъдете много прецизни в въпросите си, да бъдат кратки те, защото трябва да приключим 12.30, а петициите са много. Точки 11, 12 и 13 по същите теми. Вносителите не са тук, така че е, процедираме по същия начин, ще останат те отворени. Госпожа Андерсън има думата, след което госпожа Спинели. Благодаря за възможността да говоря днес тук. Аз съм член на, на парламента от Ирландия, от Северна Ирландия съм и искам да спомена раздел 6 относно ирландските специфики. Така се нарича този раздел. Интересно име е това. Особено много ме интересува член 3.5, както и член 8, позволяващ особени отношения с погранични е, страни, с, е, страни, съседни държави, член 9 и член 10. Съда на Европейския съюз постанови, че държавите членки могат да предоставят право за гласуване е, право на гласуване за Европейски парламент и на граждани на трети страни. По отношение на някои от въпросите, засягащи Северна Ирландия, ще кажа, че те не винаги получават същото внимание, когато говорим за права на гражданите. Аз имам само ирландски паспорт, за да пътувам. Единственият ми документ за пътуване е ирландски паспорт. Разбира се, имам и дипломатически паспорт. В Северна Ирландия има 1,8 милиона души, които имат ирландски паспорт, е, въпреки че е, се намираме в британска юрисдикция по редица въпроси. И това въпреки споразумението от разпет и петък. Така че трябва да се види тук как, как, какви са проблемите, какво може да се постигне и какво е напълно необходимо по отношение на новите правила. Така че когато говорим за гарантиране на нашите правила, тук ще кажа, аз съм ирландски гражданин с ирландски паспорт, а следователно съм гражданин на Европейския съюз, имам европейски прави, права и искам да съм сигурна, че когато говорим за права на европейски граждани, 1,8 милиона живеещи в Северна Ирландия, притежаващи ирландски паспорт, ще бъдат взети предвид, а няма да говорим само за ирландски специфики. Благодаря, госпожа Спинели. Първо искам да благодаря на професор Елинор Спавента за интересното изложение. Благодаря също така на вносителите на петициите. Защото петицията е много важен инструмент в рамките на тези преговори, за които говорим. Въпросът ми е насочен към а, професор Спавента. Смятам, че е необходимо да се обмислят различни варианти по отношение на сроковете. Не бива и да се изключва възможността за краткия срок, с който разполагаме, да не се стигне до съгласие, особено пък на фона на скорошните избори, които приключиха, освен това, Шекспировите е, така времена, които настъпиха в партията на консерваторите. Така или иначе, трябва да се мисли и за вариант временно споразумение за да не се е, стигне до вакуум ако се сключи такова временно преходно споразумение, как би било приложимо европейското право? Ще бъде ли приложимо, докато е в сила временното споразумение или трябва да се настоява за това? Говоря за срока през който е в сила временното споразумение. За мен от принципно значение е контрола от страна на Съда на Европейския съюз, за да могат да се защитят всички онези права, които попадат под, рик, под риск в случай, че в случай, че те не са застъпени особено добре в временното споразумение. Затова е много важно да има контрол от страна на Съда на Европейския съюз. До сегашната практика на Съда също трябва да остане в сила. Това, което казахте за дефиницията на работниците, беше много интересно за мен – доколкото разбирам, европейското право е доста напредничаво в това отношение. Искам да попитам дали а, въжи обратното, дали в Обединеното кралство а, схващането е твърде назадничаво. Британското правителство заяви, че ще въведе, ще започне процедура на регистрация на европейските граждани в Обединеното кралство. Става въпрос за повече от 3 милиона души. Във връзка с това искам да попитам следното. Действително ли има проблем с недостатъчната пропорционалност между е, регистрационния режим и правото на постоянно пребиваване? Процедурата по регистрирането наистина ли не дава достатъчна гаранция по отношение на пребиваването? вследствие на което много европейски граждани се чувстват принудени да не се регистрират. Е, е, Благодаря много, е, че ми давате думата. Нямаме много време, а и аз скоро трябва да напусна залата. Ще коментирам по петицията, представена от двамата вносители, но така или иначе тази сутрин говорим за проблема с статута на европейските граждани в Обединеното кралство и на британските граждани в Европа, както каза и госпожа Спавента. Бих искал да направя едно предложение и то е парламента да подготви резолюция, съсредоточена върху правата на европейските граждани, живеещи в Обединеното кралство. Тук, се, тук изхождам от представеното проучване, имам предвид и изказванията на вносителите. Трябва да се съсредоточим върху основните аспекти на европейските граждани, живеещи в Великобритания, които още сега са застрашени. Няма да са застрашени още от 2019 година, така че предлагам парламента бързо да подготви тази резолюция и се извинявам, че трябва да напусна залата. Um, um, and uh, we'll come back to that, that this resolution is foreseen. Да, е, предвижда се такава резолюция да е готова след лятната вакансия. Госпожа Киркендали. Благодаря. Ще направя няколко коментара, които ще обединя. Първо, дано така за нещо много точно. Ние говорим за европейски права, но всъщност говорим за човешки животи и много хора ще бъдат засегнати. Аз също попадам в тази категория. Аз съм, бел... Аз съм белгийка и е, имам партньор от Обединеното кралство и не знам каква ще е ситуацията ни след Брекзит. И има милиони хора в нашата ситуация. Възползвали сме се възможно най-много от правата, с които, се пол... с които разполагахме до сега, а изведнъж всичко увисва във въздуха. Така че британските политици трябва да кажат, че е срамно, че Обединеното кралство не взе решението веднага след референдума да даде някаква сигурност на хората за бъдещето им. Не може да използвате хората като разменна монета в преговорите. Това е е, партийната ни линия, но аз лично съм много съгласна с нея. Срамно е, че нямаше такъв подход към европейските граждани, живеещи в Обединеното кралство и, и към британските граждани в Европейския съюз две неща. Ние сме комисия по петициите и трябва да решим какво да правим с тях. Бих искала да направим две неща. Проучването на госпожа Спавента е чудесно и това, което тя представи тази сутрин е както плашещо, така и брилянтно от гледна точка на подробностите, в които навлезе тя. Тя много ясно очерта бъдещите рискове за хората, ако има сделка или тя е някакъв смесен компромис. Така че това проучване трябва да се изпрати до а, хората, отговарящи за доклада по правата на гражданите, доклад, който ще е готов, готов след лятната вакансия. И мисля, че тази информация трябва да попадне в ръцете на съответните членове на парламента, за да сме сигурни, че позицията на парламента е възможно най-силна по всички измерения. И на следващо място, по-скоро процедурен въпрос, но мисля, че е важно да изпратим едно писмо на британското правителство, в което да подчертаем трудностите, пред които са изправени европейските граждани, предвид процедурите за разрешително за пребиваване. Много е важно в нашата комисия по петициите да вземем предвид притесненията на тези граждани, живеещи в Обединеното кралство, да, да ги препратим до британското правителство. Това е един паралелен на преговорите процес, но е също толкова важен. Тези две действия мога да препоръчам аз и е, от името на британските членове на депутати към носителите ще кажа, че много съжалявам, че се оказвате в такова положение. Не е справедливо и не трябваше да се случва. Председателката благодаря. Не се случва а, е, често, но а, е, колегите от НП ви аплодираха. Госпожа Бесера. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на петиционерите, които се намират тук. И аз имам щастието да познавам много от тях. Работихме първо по електронен път, после лично, след като се срещнахме в Лондон. Срещнах се и с организацията Испанци в Лондон и също така изключителното обединение. Ние сме 3 милиона. Брекзит посочи, че много е важен проблема с гражданството – и виждаме, че този проблем има очи, има имена и виждаме, че това са хора, които са много загрижени. Скоро ще се навърши една година от референдума за Брекзит и в момента работим по доклад за гражданството и сме сигурни, че Брекзит ще бъде отразен надлежно в този доклад. Искам да говоря за неща, които надхвърлят загубата на доверието към правителството, което изпитват гражданите на Обединеното кралство и много от гражданите Европейския съюз, които живеят там. Мисля, че дейността по възвръщането на доверието на гражданите към институция на Европейския съюз е нещо много важно. Смятам, че при инициатива от страна на Европейския парламент трябва да се възвърне това доверие. И тук, разбира се, важна е и ролята на съвета, на комисията и на главния преговарящ. Гражданите трябва да знаят, че принципът гражданите на първо място не са само думи. Е, ние ще работим и след лятната вакансия работим много съгласувано с другите парламентарни комисии и смятам, че много е важно да се гарантират правата при преговорите. Много се радвам, че виждам все повече политически лидери, които се присъединяват към идеята за гражданите на правата. Ясно е, че Брекзитът е необратим процес, за това вече е заявено. Така че ние трябва да променим начина на мислене за това. Мисля си, че е ясно, че и на срещата на министра на финансите на Германия, на президента на Франция и срещата на Ги Ферховщад и заместник-председателя Франс Тимерманс, стана ясно, че новата Европа ще се засила. Много благодаря на всички граждани, които дойдоха днес тук, защото това ни прави много по-силни и много по-ефикасни в нашата работа. Трис. Е? Благодаря, Беатрис. Давам думата на госпожа Скот Кейто която е от различна комисия, но ще коментира по същата тема накратко. Благодаря, госпожо председател, че ми давате думата. Вчера изслушах представяне на адвокати от университета Слонси от Уелс относно доклад под който докладчик е Джил Еванс относно закрилата на, на европейските граждани в Обединеното кралство и британските граждани в, в Европейския съюз, съгласно Виенската конвенция, която защитава определени права. Те казаха, че това е много солидно юридическо мнение. Доклада е, съществува вече и е много важен. И там се каза, че стига да сте родени преди напускането на Европе... от е, излизането от Европейския съюз, т.е. до март 2019 година, има много добра юридическа закрила, така че е добре да разгледаме този въпрос по-подробно. Председателката, благодаря. Ще се радвам да получа от вас писмена информация по въпроса. Това ще е много полезно за секретарията. Господин Яр. Ja, vielen Dank und äh, ich auch... Много благодаря. Изракоплясках защото много ми се иска такива заседания като днешното да се предават пряко в кабинета на английското правителство. Значи при Брексита печеливши няма да има. Няма да има победители. Ние просто участваме в усилията за свеждане на загубите до минимум. За това изръкоплясках. Тук говорим и за търговски отношения, външна политика, вътрешна политика. Но разбира се, че а, човешките права не бива да бъдат обект на пазарлък. Трябва да случите и факторът доверие – защото проблемите, които имаме сега, са, ако щете, с така положителна окраска, защото става въпрос за хора, които вярваха в европейската идея и Европейския съюз. Така че правата на човека не бива да се превръщат в така разменна карта при преговори за економическите въпроси. Това трябва да се има предвид за това исках правителството на Обединеното кралство сега да ни слуша. Ще ми се също така европейската гледна точка да бъде малко по-известна, също като британската. Сега въпросът ми към госпожа Спавента. Не ви стигна времето, съобщихте, че ще го кажете. Бихте ли казали нещо за специалните отношения между Ирландия и Великобритания. Там има специфично споразумение, въпреки то Ир... Ирландия си остава обаче част от Европейския съюз. Въобще как ще сработят нещата? Това ще бъде някаква специална економическа зона ли на Европейския съюз? Как ще стане? Now... Благодаря. Сега ще дам думата отново на професор Спавента, за да отговори на някои от поставените въпроси, след което продължаваме към следващите вносители. Благодаря за тези въпроси. Първо ще разгледам въпроса за Ирландия, защото бе поставен и от член на парламента. Ирландската ситуация е източник на много притеснения за хората, живеещи в Северна Ирландия и в Република Ирландия. И за жалост не беше такъв проблем толкова за британското правителство доскоро. Та, да, какъв е проблема? Република Ирландия не е част от Шенгенското споразумение, така че тя може да има собствени, собствен визов режим с Обединеното кралство. По-настоящем има общо пространство за пътуване е, между Обединеното кралство и Република Ирландия обезпечено с протокол. Това може да продължи, поне си мисля, че има политическата воля това да продължи да съществува. Проблемът е в отношенията между Северна Ирландия и Република Ирландия и конкретно ирландските граждани, живеещи в Северна Ирландия и защитата, която Северна Ирландия предоставя на британски граждани и обратно. Тази защита е по голяма, тя надхвърля защитата предоставена на граждани на Европейския съюз. Това вече е проблем, но когато Обединеното кралство напусне Европейския съюз, може да се стигне и до съдебни, съдебни дела отнош, по отношение на третирането на британските граждани и в Ирландия. Така че, като каквито и отношения установят Ирландия и Обединеното кралство, статута на тези отношения трябва да е заложен в договор или протокол към него или в споразумението за оттеглянето. Към госпожа Спинели. Госпожо Спинели, вие попитахте какво ще стане ако не бъде постигнато споразумение в двете години, всъщност те даже са по-малко от две години, какво ще стане по отношение на преходното споразумение. Тук ще разчитаме на добрата воля на британското правителство, защото преходно споразумение може да се появи само ако Обединеното кралство каже, че иска такова споразумение за преходен период. И ако за жалост Обединеното кралство реши да се хвърли и да излезе изведнъж, тогава никакво споразумение няма да има. А що се отнася до компетентността на СЕС, тя няма да. Съда на Европейския съюз няма да е компетентен по отношение на Обединеното кралство от момента, в който то напусне Европейския съюз. Това не означава, че европейските е, съдилища няма да могат да защитават правата на европейските граждани. Имаме Европейски съд по правата на човека, така че има възможности за закрила. Също така националните съдилища могат да следват решенията на СЕС в своите собствени решения. Така че за европейските граждани в Обединеното кралство е, голяма част от европейското право продължава да въжи. И ще се изненадам, ако в британския правен ред, който е много последователен, не се вземе предвид този въпрос. Проблема с работници е много сериозен понятието за работник в Обединеното кралство не е достатъчно ясно дефинирано и ми се струва, че е, определението говори за 20-30 часа седмично. Има и минимално изискване за доходи. Не бих искал да казвам, че Обединеното кралство причинява проблеми тук, но сме проучили всички страни и половината от тях не спазват съдебната практика на съда по този въпрос. А... Значи, ако се стигне, както се надяваме, до споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство, ще е много важно не само Обединеното кралство да възприеме дефиницията за работник, а ще е необходимо и другите държави да го направят, примерно Италия и Швеция. Тоест всички трябва да имат еднообразно понятие за работник. Проблемът не е само в Обединеното кралство. Що се отнася до бюрокрацията, да, ситуацията е доста парадоксална. Онези, които живеят в по-бюрократични държави ще имат и повече възможност да докажат, че имат право на пребиваване от тези, които са в самото Обединено кралство, защото за сега, до сега регистрацията не беше необходима. Прилагането на хартата на основните права е нещо, за което мнозина от нас вече мислят, обаче не знаем точно как ще се развият нещата. И вашето предложение за писмо до британското правителство за процесуалните въпроси е много добра, защото много европейски юристи, включително и аз, смятат, че настоящия режим за заявление за постоянно пребиваване е абсолютно несъблюдаващ европейското право. Така че е, няма да има дело пред Европейския съд е, на време, за да се спре тази бюрократична нагласа, но от всички колеги, с които съм говорила по този въпрос, никой не смята, че формуляр за заявление е, е в съответствие с директива 2438. Така че може да отнесете този въпрос към правната служба и те може би да го предадат на британското правителство. Благодаря ви. Благодаря ви за тази конкретна информация. Също ще използваме много ви благодарим, професор Спавента. Мисля си, че сега следва да преминем към втората тема – въздействие на референдума върху гражданите на Обединеното кралство. С други думи, какво е тяхното бъдеще. Искам да подчертая, че петицията 843 от Дерик Етерингтън и петиция 528 от британски гражданин HM, че тези петиционери не присъстват. Същото въжи за петиция 844 от Дънкан Паркер. Той също не присъства, но следващата петиция 803 от британския гражданин ЛМ. Тук петиционера също не присъства. Имаме двама присъстващи петиционери. И те съгласиха да вземат думата след обед. Става дума за петиция 0790 от Едвард Вилянсон и 1142 от Джонатан Гътеръч. Те и двамата съгласиха да се изкажат след обед. По този начин ще имате достатъчно време и достатъчно присъствие, защото има вече доста колеги, които са напуснали, защото имат срещи или заседания в обедно време. Така че мисля, че за момента Точка 24. Това е петиция 0307 от Фиона Готфри от името на коалицията Британци в Европа за гарантиране на правата на гражданите на, Евро... на Обединеното кралство в Европейския съюз на 27 държави и гражданите Европейския съюз в Обединеното кралство след Брексита и петиционер е тук. Тя ще представи петицията. Мисля си, че можем да направим това преди обедната почивка, така че ако имате желание да вземете думата, заповядайте. Много ви благодаря. Много благодаря за това, че ни давате възможност да представите днес нашата петиция в Комисията по петиции. От името на нашата коалиция на групата Британци в Европа, която обединява много групи на британските граждани. Искам да благодаря на професор Спавента за прекрасното представяне на сложността на проблема, с който се сблъскваме. Британци в Европа е обединение на 11 групи на граждани на Обединеното кралство с около 30 000 активни члена в Европейския съюз на 27-те държави. Работим в тясно сътрудничество и с групата 3 милиона, най-голямата група, която представлява гражданите на Европейския съюз в Обединеното кралство, за да гарантираме правата дадени от Европейския съюз на около 4,5 милиона граждани Европейския съюз от двете страни на Ламанша. Нашата главна цел е да се гарантира, че няма да има неблагоприятно въздействие с задна дата. Всички тези граждани на обиденто кралство в Европейския съюз и европейски граждани в обиденто кралство са се преместили в съответните държави добросъвестно, разчитайки на своите права на граждани Европейския съюз, по-специално правото на свободно движение. Те всички имат абсолютно законосообразното очакване, е, че те ще продължат да упражняват своите права като граждани Европейския съюз през целия си живот. Така че става дума за принципен въпрос, въпрос свързан с правосъдието. Освен това, тези хора са в изключително сложна ситуация, защото няма никаква яснота за техните права след Брекзита те живеят в ситуация на огромна сигурност. Вече една година те не могат да вземат решения за свой личен и професионален живот. Т.е. те живеят в един правен вакуум в момента. Някои от тях, особено най-уязвимите, например пенсионерите, вече страдат от влушено здраве поради стреса. И трябва да се помни, че огромно мнозинство на тези граждани не са имали възможност да гласуват в референдума за Европейския съюз, въпреки прякото въздействие на този референдум върху техния живот. Ние смятаме, че тези граждани трябва да запазят всичките си права, които те са придобили или са процес на придобиване, докато Обединеното кралство беше в Европейския съюз. Само да се потвърди правото на пребиваване е достатъчно, тъй като правата на гражданите на Европейския съюз са, са неделими от са неделими и трябва гражданите да упражняват всички права, свързани с гражданството в Европейския съюз. Т.е. това означава всички права. Правото да се продължи економическата дейност като работник или самонето лице, признаване квалификацията, право на равнопоставеност, правото да се придвижват тези граждани свободно между различни европейски държави, правото на здравно обслужване, пенсии, социални помощи, правото да се гласува в европейските избори и да се придобива гражданство. Например, няма никакво значение е дали дадено лице получи право на пребиваване, ако на това лице не му се признава професионалната квалификация или ако този човек не може да продължава да работи като самонето лице и да упражнява економическа дейност като предприемач. Същото въжи и за пенсионерите. Ако пенсионерът няма право на достъп до здравно обслужване, предоставено от държавата. И ако този човек не може да си позволи частно здравно осигуряване, ние лобирахме пред правителството на Обединеното кралство да не се отнемат тези права от гражданите на Европейския съюз в Обединеното кралство, а също така да се потърси защита на правата на гражданите на Обединеното кралство в Европейския съюз като приоритет отправяхме същото искане при срещата на нашето сдружение и сдружение 3 милиона, когато се срещнахме с Мишел Барния на 28 марта и също, също така при последващите експертни заседания на целевата група по член 50. Срещахме се с депутати в Европейския парламент и се изказвахме тук през май. Също така писахме съвместни писма с организацията Ние сме 3 милиона на държавните глави, за да потърсим гаранции от 27-те държави членки. Също така се срещнахме с длъжностни лица и политици в 27-те държави на Европейския съюз. Ние приветстваме насоките за преговорите на съвета на Европейския съюз, защото те предвиждат защита на правата, които искаме да бъдат защитени. Също така, разбира се, приветстваме резолюция на Европейския парламент по преговорите. Също така приветствам прозрачността, с която работи Европейския съюз. Ние сме съгласни с изказването на Мишел Барне в Флоренция, че всички засегнати европейски граждани трябва да могат да продължат да живеят така, все едно Брекзит никога не се е състоял. И за това ние се обръщаме и към Европейския съюз, и към Обединеното кралство да бъдат отчетени основните принципи защита на правата на гражданите при преговорите. Ние смятаме, че позицията на Европейския съюз, е отразена в насоките за преговори, много добре отразява нашите основни цели. И ние също така ще подготвим документ, който ще бъде в скоро време изпратен на европейските институции. Това, което искаме е гаранции да бъдат предмет на преговори като приоритет още в началото на преговорите по член 50 и да бъдат потвърдени скоро след това, за да може всички граждани да имат сигурност, да могат да продължат живота си, да могат да продължат да печелят хляба си. Ние сме съгласни с идеята, че тази гаранция трябва да бъде потвърдена в окончателно споразумение за поразумение по член 50 за да може да придобие тази гаранция силата на международно правен акт. За съжаление, виждаме един сериозен пропуск. Не знаем какво ще се случи, ако изобщо не се стигне до споразумение. По тази причина ние, както и Обединението 3 милиона, смятаме, че нашите права трябва да бъдат обособени и да бъдат една отделна тема, така че окончателно споразумение да не зависи от това дали ще има или не изключено окончателно споразумение по оттеглянето. Ние искаме да спим спокойно и за това ни трябва постоянно споразумение, а не временни спогодби. Ние не искаме да бъдем разменна монета. Ние очакваме отговора на правителство на Обединеното кралство на предложението на Европейския съюз като спешен въпрос – за това дали Европейския съюз ще потвърди в окончателно споразумение а, това, че ще бъдат постигнати нашите цели. Това зависи, разбира се, преди всичко от реакцията на правителството на Обединеното кралство. Благодаря ви. Благодаря и на комисия по петициите. Благодаря ви, казва председателката. Разбира се, това е много важен приоритет за нашата комисия и цял тази изява е посветен на, точно на това да чуем лични изказвания, лични позиции. Благодаря ви. Много изоставаме от нашия график. Давам ви думата. Не ви се отказвате. Добре, господин Луд. Благодаря много за това, че дойдохте. Благодаря на всички петиционери. Благодаря ви за всичко, което правите. Вие трябваше да се откажете от обичайния си живот през последната година, за да се борите за вашите права. И наистина ви се възхищава. Много е важно да поддържаме тесен контакт с вас. Искам да ви кажа, че аз работя с гражданите на Европейския съюз, и работя с Доналд Тъска, за да се гарантират едностранно правата на гражданите, независимо от решението на правителството на Обединеното кралство, каквото и да е то. И искаме да се прекрати това хората да се използват като разменна монета и да можем да гарантираме това, че Европейския съюз на 27-те държави членки прави това, което трябва, независимо от решението на Обединеното кралство. И аз работя с Роджер Казали, с новите европейци и 26 депутати в Европейския парламент, независимо от своите държави и политически групи, са подписали това писмо. Очакваме отговор така че ако искате да знаете повече за тази инициатива, може да се обърне към мен. Мисля си, че това, което можем да направим е много. Можем да направим много по различни начини. Комисията по петициите е важна част от тази дейност, но трябва да работим също така е и извън комисията по петициите. Благодаря ви, госпожа Ханибол. Благодаря ви. Много благодаря на всички групи, които изпратиха своите представители тук. Както виждате, тук има и британски евродепутати, защото ние много сериозно се отнасяме към този въпрос. Виждаме, че вече напускането на Обединеното кралство е необратимо и е важно всички да поемем своята отговорност и да гарантираме това, че гражданите на Европейския съюз, живеещи в Обединеното кралство и британците, живеещи в Европейския съюз, да не страдат от никаква промяна в своя статус. Повечето от вас знаят, може би, че представлявам Лондон. И разбира се, повечето европейски граждани в Обединеното кралство живеят в Лондон – и мисля, че вашите лондонски депутати в Европейския парламент носят огромна отговорност за това. И разбира се, вие не сте разменна монета. Не трябва да се промени живота, но освен всичко друго, това е важно и за економиката. Лондон разчита на вас. И кмета на Лондон, например, е много загрижен от това. Така че, ако смятате, че можем нещо да направим, обърнете се към нас, ще направим всичко, което по силите ни. Благодаря ви. Аз също така искам да привлека вашето внимание към факта, че постоянното представителство на Обединеното кралство е представено тук в тази зала и съм убедена, че внимателно си отбелязвате всичко казаното, всички изказвания и разбира се, вие също така сте възложили изследване а, и също така, извинете, вие сте взели екземпляри от изследването, което беше тук представено. И така предлагам сега да, да продължим преди да закрием сутрешното ни заседание. 847 следващата петиция. Алан Бретман, петиционерът не присъства в момента, но разбира се, ще си отбележим всички петиции но петиция 955 от името на Британското обединение на опаловия брак във Франция, посветена на Брекзит, ще бъде представена, дам думата на петиционера. Много благодаря, че ни позволявате да представим нашата петиция. Нашата петиция беше представена през септември миналата година. Независимо от това, ние продължаваме да смятаме, че ситуацията на европейските граждани, живеещи в Обединеното кралство и гражданите на Обединеното кралство, живеещи в, в Европейския съюз, следва да бъде решена правителството на Обединеното кралство нееднократно заявяваше, че няма да даде никакви гаранции за европейските граждани, живеещи в Обединеното кралство, докато не се получат гаранции от страна на европейските държави, къде живеят британски граждани. След е, нашата организация се стреми да защити гражданите на Обединеното кралство, живеещи на Опаловия бряг в северна Франция. Що се отнася до сегашната ни ситуация, то в петицията говорим за правата на гражданите. И ние смятаме, че насоките за преговорите на Европейския съюз са достатъчно разумни. Обаче нашият интерес се средоточава основно върху Северна Франция, но ние разбира се разглеждаме и по-широката картина и ситуацията на гражданите на Обединеното кралство са различни, например, е различна. Например, в Обединеното кралство френските граждани са млади специалисти, докато в Франция има много британски пенсионери. Също така има много хора, които просто са решили да се възползват от правото си на свободно движение, за да се установят в държава, която са избрали. Има много сложности, с които се сблъскват британските граждани, други европейски граждани. Правителството не се занимава с това. Например, очаква се да бъдат отменени реципрочните спогодби в Европейския съюз, което ще затрудни значително британските граждани. Дали, например, ние във Франция ще можем да запазим правата си и вече има хора, които се връщат в Обединеното защото те смятат, че няма да могат да плащат здравните си осигуровки е, в частни фондове. Е, разбира се, Ситуацията е различна за всички хора, но важно е да се осигурят правата на здравно обслужване, правата, вечните права, признаването на професионалното образование, на професионалната квалификация, правото на образование, включително по програмата Еразъм. Трябва да се помисли за данчното облагане, използването на банковите услуги, застраховането на имуществото на колите, социално-осигурителните права, шофьорските книжки и други разрешителни, таксите за роуминг при разговори по мобилни телефони, мита. Ние разбираме, че много от тези проблеми трябва да се решават от правителство на Обединеното кралство, но ние смятаме, че всичко това е част от един общ пакет и трябва да се кове желязото, докато е горещо. Благодаря ви. The next petition... Петиция 808 ще бъде разгледана след обед и петицията 13.30 също така ще бъде отбелязано от нас. Петиционерът не е тук. И всъщност това беше нашата работа за този предиолет. Надявам се, че всички ще обядвате добре, защото сте работили толкова усърно. Много ви благодаря, че дойдохте тук, че ни предоставихте толкова важна информация и още по-важно, че ние сме още повече изпълни с решимост да защитаваме вашите права. Благодаря на всички и най-вече на професор Спавента за много полезната информация. Благодаря ви.